Goedemorgen iedereen. Uh, ik moet. Uh... Добър ден. Искам да се извиня от името на Ян Милдер, председателя, който за съжаление няма да може да присъства. Аз ще се опитам да го заменя по възможно най-добрия начин. Комисаря е тук. Имаме доста натоварен дневен ред. Добре дошъл, господин комисар имаме цял набор от различни въпроси, които искаме да ви зададем. Добре е, че вече сте тук. Искам да се извиня, освен това, защото ще се наложи да гласуваме накратко. Ще трябва да изпълним тази задача и е, след това ще чуем и вас. Първата точка е приемане на дневния ред. Всички съгласни ли са? Не виждам да има желаящи да внесат поправки, промени. Съобщения на председателя излучват ни по интернет. Както ви казах, предстои ни гласуване. Надявам се, че сте си взели картите за гласуване. Може да се наложи да ги използваме, ако се стигне до проблем. Нещо, което е важно по съобщенията на председателя – във връзка с един дебат, който водим вече години със съвета относно освобождаването от отговорност. Знаете каква е темата на дебата, знаете какъв е конфликт. По едно време изпратихме писмо на комисар Шемета за да ни даде той, ако може, допълнителна информация относно това какво смята комисията. Получихме писмо от комисията на 25 ноември. На заседанието на координаторите на 29 разгледахме това писмо. Координаторите изявиха своето желание да се даде възможност на комисията да представи своята позиция. Преди да преминем към точка четвърта, може би вие може да ни кажете дали е, потвърждавате вашето желание да дадете информация след малко е, спрямо и информацията в писмото, която е дадена е, на 25 ноември. Първо сме на точка 4 естествено. Първи доклад на господин Ерен Хаузер. Поздравление, бюджетен контрол върху хуманитарната помощ от страна на ЕС ръководен от Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита. Има много изменения. Ако господин Еренхаузер не иска да каже нищо, а виждам, че е, това е така, можем да преминем директно към гласуването. Надявам се, че всеки си е взел изписъка за гласуване. Първо, ще гласуваме по бележка под линия 4. изменения, но господин Еренхаузер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, изменение 2. Вайлер и Берман. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. Изменение 3. Вайлер Берман. За, против, приема се. Изменение 4. Господин Еренхаузер. То е съвместимо с изменение 3 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5. Изменение 5. Еренхаузер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6. Изменение 6. Еренхаузер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 7. Изменение 7. Бермен Вайлер. За. Против. Въздържали се. Мисля, че ще трябва да гласуваме по електронен път. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резултата е 7 гласа за, 4 против, няма въздържали се, приема се. Параграф 9, изменение 8 от колегата Хартонг. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 10, изменение 9. Вайлер Берман. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 11, изменение 10. Вайлер Берман. Тук имаме компромисно изменение. Кой е за компромиса? Против? Въздържали се? Приема се. Така стигаме до параграф 12, изменение 11. Хартонг за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 13, изменение 12. Вайлер Берман за, против, въздържали се, приема се. Параграф 14, изменение 14. Вайлер Берман за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 на господин Хартонг, то е съизмеримо с изменение 14 и ще се включи като допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 15, изменение 15, госпожа Андреесен за, против, въздържали се, приема се. Параграф 16, изменение 16. Хартонг. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 17, изменение 17. Господин Еренхаузер. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 19, изменение 18. Господин Хартонг. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 21. По него имаме изменение 19. Господин Хартонг. НП е поискала разделно гласуване. Първата част до думите Facilitating Role. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Може ли да гласуваме и по втората част? Да, можем. От фразата Draw Attention и така нататък. За. Против въздържали се, отхвърля се. Параграф 25, изменение 20, госпожа Андрея за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 27, изменение 21, Андреасън за, против, въздържали се, приема се. Параграф 29, изменение 23, Вайлер Берман за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 22 на господин Хартонг. Съизмеримо с изменение 23. Гласува се като допълнение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 31а. Нов. Изменение 24. Еренхаузер. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 35. Изменение 25. Вайлер Берман. За против, въздържали се, приема се. Параграф 36. Изменение 26. Еренхаузер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 45. Изменение 27. Хартонг за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 46. Изменение 28. Хартонг за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 47, изменение 29. Господин Хартонг. Разделно гласуване, поискане на НП. Първата част, Deplores the Fact, до Financial Management. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Може ли да гласуваме по втората част? Можем regards this conduct и останалата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Това не е най-успешният ден на господин Хартонг. Параграф 47а. Изменение 30. Валер Берман. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 48а. Изменение 31 на господин Хартонг. За. Против въздържали се, отхвърля се. Параграф 48б от комисията 9. Първото им изменение. Тук имаме разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, Имам известни съмнения. Нека да провалим електронно гласуване по втората част на 9.1. deelnemers. Ik sluit de stemming. 14 гласували, 13 всъщност. Резултата е 9 гласа за, 4 против. Приема се. Третата част. За. Против. Приема се. Параграф 48c. Второто изменение на 9. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Последната страница. Третата част на изменението за против, отново за, против, въздържали се, приема се. Параграф 48д. Трето изменение на Комисията по развитие. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 48е. Четвърто изменение на 9. Първата част за, против, въздържали се, Приема се втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48F. Пето изменение на Комисията по развитие. Четири части имаме. По първата част за. Против. И имам съмнение, нека да проверим. Първата част. За. Това е всъщност електронно гласуване. Край на гласуването. 8 гласа за, 6 против, няма въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. Третата част. За, против, въздържали се, мисля, че мнозинството е същото, така че според мен се приема четвъртата част. За, против, въздържали се. Същото мнозинство, така че се приема. Параграф 48 Г. Шесто изменение на 9. За, против, въздържали се същото мнозинство, така че се приема. И сега окончателното гласуване по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. Електронно гласуване. 11 гласа за, против няма, въздържали се няма. Господин Еренхаузер, поздравления. Поздравления за доклада. Желая ви всичко най-добро в пленарна зала. Гресле. Госпожа Гресле. Искам да кажа, че това е последното гласуване, което приемаме, когато една голяма политическа партия не е в Брюксел. Нашата група е в Марсилия, имаме дни за проучване, е, ЕНП има конгрес, ами всички са в Марсилия. Тук сме последните мухикани, председателя. Всъщност аз участвах в радиодебат на живо с госпожа Тайсън. Тя говори по телефона. Госпожа Гресле, ако погледнете календара на политическите групи, ще видите общо заето как стоят нещата. Четвърта точка. Да дам думата на господин комисаря да се премести насам. Mais il n'a jamais dit, euh, vous avez le micro coupé. Goed, we starten met punt 4 en uh, zoals... Uh... Добре, продължаваме с четвърта точка. Както вече заявих в съобщенията на председателя по искане на координаторите, Комисията по бюджетен контрол иска да изслуша комисара Шемета. Той ще ни разкаже за едно писмо, което ни изпрати заедно с освобождаването отговорност на съвета. Трудно ще се разреши е, този въпрос, тъй като съвета и парламента са в конфликт и поискахме информация от Европейската комисия. Може ли да вземете думата и да кажете какво мислите по въпрос, господин председателю? Почитаеми членове на комисията. Господин Мулде, председател на вашата комисия, изпрати едно писмо, с което поиска становището на Европейската комисия за затварянето на сметките, както и освобождаване на всички а, институции от отговорност. И освен това запита а, за обхвата или приложното поле на разпоредбите от финансовия регламент. По първи въпрос, доколкото разбирам, и двете институции са съгласни, че приключването на сметките само по себе си не означава освобождаване от отговорност автоматично. Втори въпрос беше свързан с, с това дали финансовия регламент отговаря на записаното в учредителния договор. Трябва да подчертая, че записаното в учредителния договор и неговия член 319 е съвсем ясно, що се отнася до институцията, на която се дава освобождаване от отговорност и това е комисията. Други разпоредби на учредителния договор, както и на финансовия регламент, предвиждат ясното участие на други институции и органи, процедурата за освобождаване от отговорност, особено, що се отнася до последващите действия след резолюцията за предоставяне или не на отговорност. Тези разпоредби всъщност са довели и до днешната процедура за освобождаване от отговорност, такава каквато я познаваме. Според Европейската комисия, административната автономност на всички институции и принципа на искрено съвместно сътрудничество означава, че другите институции са отговорни и са подотчетни за управлението на бюджета, за който отговарят. Член 50 от финансовия регламент заявява, че Европейската комисия предоставя на другите институции правомощието да изпълняват своята част от бюджета. Това означава, че Европейската комисия не може да отговаря за изпълнението на тези части от бюджета, нито пък да извършва надзор или мониторинг, както и да иска промени в системите за вътрешен контрол, които се използват от тези институции. Следователно, Европейската комисия смята, че всички институции трябва да си сътрудничат в, комис... в процедурата за освобождаване от отговорност спазвайки всички разпоредби на учредителния договор, както и вторичното законодателство. Както написах и в, и в отговора си, ние наистина се надяваме, че диалогът между парламента и съвета ще бъде по-динамичен в бъдеще. Европейската комисия ще продължи активно да участва в процедурата и можете да разчитате на комисията като на един ангажиран участник в този диалог. Eh, er eh, Благодаря ви, господин комисар. Различни оратори казаха, че искат думата. Нашия докладчик, господа Алана. Добре. Тя първо иска да чуе колегите и след това ще се изкаже. От името на НП, господин Фиала, Благодаря. Мислех си, че първо сметната плата ще чуем дали има някакви коментари и след това. Тоест, преди ние да се изкажем, да се изкаже палатата. Как искате да процедираме? Обърнах се към господин комисаря, поиска на нашата комисия, да ни обясни писмото, което е изпратено за освобождена отговорност на комисията. Сега се занимаваме с това. Ще дам думата на докладчика за освобождането отговорност на съвета и след това, когато приключим с тази тема, ще дам думата на Европейската сметна палата или ЕСП, на комисаря и след това на вас като докладчик. Това обаче е друга тема. Малко изменение има на дневния ред. В началото го обявих на заседанието. Да, явно в самото начало – Добре, тогава ще пасувам. Халва, eh, Meneer Гайер, и wilde het woord op Господин Гайер искаше думата от името на освобождаването... За, извинете, освобождаването на съвета. Почитаеми колеги, забавно е, че никой нищо да каже, нищо, никой не иска, извинете, нищо да каже по това писмо. Инес, знам, че искаше да чуеш другите първо. Искам само да ви припомня някои неща. Първо решихме, че няма да дадем освобождаване на съвета, което води до институционален проблем. Социалистите, пък и аз лично, подкрепяме становището, което нашата комисия прие, а то беше, че съветът трябва да носи своята отговорност. Няма проблем до тук. Но Формално погледнато, това не е завършено като процедура. Тоест, ако съветът каже, че нещата не са адекватно одобрени и институционно и формално, то тогава сме изправени пред ситуацията, в която се намираме. Изчетах писмото на господин Шемета и в него се казва, че това тълковение от страна на съвета е некоректно. Това не ме изненадва, защото и ние така мислихме. Сега трябва да преценим какво да правим от тук насетне по този въпрос. Знам, че сме изправени пред едно растящо напрежение – и нямаме други инструменти. Можем да се обърнем към съда, но аз едва ли бих препоръчал такова нещо. Като знаете, съветът заяви съвсем ясно, че иска да води преговори с нас. И сега, съответно, се питаме какво се случва. Вие питате по какво трябва да се преговаря. Аз мисля, че това беше изяснено. Ясно е по какво. но ни е необходима една процедура, в която ние, като комисия на парламента, която извършва надзор, продължаваме и ще продължаваме да играем съответна роля с едно становище, което да задължава съвета. Ето това е процедурата, по която трябва да се преговаря и да видим при какви условия могат да започнат преговорите с съвета. Мисля, че това трябва да се обсъди. Вие сте запознати с писмото, получихме го от администрацията на съвета, дори мисля, че беше от председателството това писмо, може и да бъркам, но така си спомням. Дебатите, в които участвах, са такива, че като че ли съвета не знае какво точно иска. Сега въпросът е как ние от наша страна искаме да изглежда тази процедура – може би за съвета това е прозрачно, поне ние така мислим, може пък би съвета си мисли, че нещата не са ясни, може би е необходим меморандум за разбирателство или нещо друго, какви са възможностите, или пък видоизменение на чердителния договор – крайна сметка и другите трябва да са съгласни. Не може човек чисто и просто сам да си е прав. Важното е този човек да, да бъде признат като прав и от другите. Господин Хацимаркакис. Благодаря. Мисля, че нещата вече остават за нас. Имаме си правна процедура и... Госпожа Грасле всъщност взе думата, извиняйте. Комисията съвсем ясно заяви, че тълкованието и не съвпада с това на съвета. И не знаем кой всъщност е съгласен. Трябва да изясним това, когато водим преговори с комисията. Аз мисля, че двете процедури отделно могат да се разглеждат. Не съм чак такъв песимист. Комисията също. И ако разгледаме двете по-отделно, то тогава освобождаваме отговорност на комисията и другото са две отделни неща. Имаме си процедура, задаваме си въпросите на съвета, той трябва да отговори и се връщаме на процедурата от миналата година. Това, което направихме миналата година, си беше добре. Това е една законодателна, правна процедура. Въпросът е да организираме, да видим кой ще издържи повече, а да не забравяме и общественото мнение. Това трябва да се обсъди с колегите от националните парламенти. Така че не мисля, че имаме нужда от нещо отделно от съвета. Всички тези въпроси са поставени на разглеждане. Бюджетният регламент със съвета трябва да бъде договорен. Съветът трябва да ни изпрати доклад. Ако не ни изпрати доклад, то тогава ние трябва да обърнем внимание на общественото мнение върху това. Съветът не смята, че трябва да пише такъв доклад. Той си мисли, че това не е задължително, че Европейската комисия е тази, която отговаря за това, но тя не е съгласна, не мисли така. И така стоят нещата по-настоящем. 2010 година трябва да бъде разглеждана, така както и 2009 година. Явно ще бъде игра на нерви, кой ще издържи и най-дълго и най-много съветът ще продължи. Никой не слуша превод или слуша. Съветът може да не е съгласен. Въпросът е, че ние трябва да внимаваме, защото общественото мнение като че ли вече е доста изнервено, защото постоянно се използват някакви трикове, за да се увърта пред обществеността и да се печели нейното доверие с неверни трикове. Имаме политическо становище на комисията, но това не променя становището на правната служба. Правната служба на комисията не е излязла все още с становище. Комисията се притеснява и господин комисаря, браво, много смело излиза със своето становище. Но искам да кажа нещо на господин Гайер. Иска ми се ясно да разгледаме възможността да се стигне до съда на европейските общности. Съветът продължава да протака. Дарвин го няма, казвате вие. Добре, имаме правен процес. И ако съвета не направи стъпка към нас, тогава какво? Това е една институция. Тя представлява държави и хора. Можем да загубим съда, но поне ще има яснота и ще има сериозен дебат, политически дебат по въпроса. Е, благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Зала Сердер? Благодаря. Аз искам да благодаря на господин Гайер, че повдигна въпроса и описа реакцията на нашата група. Миналата година, когато имаше процедура по освобождаване от отговорност, нашият подход бе по-различен. Не искахме да стигнем до задънена улица, така както се озовахме в момента в такава. Искам да благодаря на комисар Шемета за отговора. Не сме изключително доволни от е, отговора. Ние работиме с комисията, опитваме се да засилиме капацитета на комисията, да има право да работи по управлението, някакси да излеземе от този затворен кръг. И сега се опитваме да решаваме една интрига между трите институции и очакваме комисията да ни помогне. Не е въпросът те само да кажат да, ние не сме съгласни, искаме повече, искаме помощ от тяхните служби. Европейският парламент трябва да бъде подкрепен от комисията в взаимоотношенията си с съвета, защото така се укрепват и трите институции. И ако мога да запитам комисаря, добре, има добра основа в писмото, имаме мнението на правните служби, но ни трябва и нещо повече по отношение на засилване на управлението. А освен това и да свържем всички е, действия с е, желанията, които беше формулирал е, парламента по отношение на освобождаване на отговорност на съвета. И като се има предвид как стоят нещата с съвета, аз лично бих предпочела да не се стига до съда. Не мисля, че следва да подхождаме агресивно, по-скоро следва да размислим. Но от друга страна, не искам да се окажем в положение, в което ще бъдем още по-слаби. Тоест, трябва да отчетем къде са негативите за парламента. И що се отнася до финансовите перспективи, сигурно ще получим отново отговор не. Но нека да помислиме конструктивно – ако не, ще правим същото каквото правихме и миналата година. И когато получаваме винаги неположителни резултати, ще се окаже, че всъщност нямаме дума за нищо. Не съм и сигурна, че трябва да правим жест към съвета, защото едва ли има смисъл да се прави такъв, но Искам да помоля господин комисар Шемета да направи още усилия, да е ясно, че ние изчим работата, че ние правим повече, отколкото се очаква. Опитваме се да засилим, да подсилим институциите и в тези наши усилия комисията би следвало да ни да работи с нас, да сътрудничи. така ще се е, разширят или засилят е, и възможностите на комисията. Не искаме да се озоваваме отново в положението, в което се озовахме миналата година. И преди да решим да стигнем до съда, смятам, че трябва да се обърнем към съвета съветът е, не прави такава стъпка, т.е. те не се обръщат към съда. Значи има вариант да се търси някакво решение. И няма смисъл да повтаряме неща, които вече сме правили, защото знаем какво ще се случи. Председателят. Да. Позицията. Да. Много ясно бе описана позицията на колежката. Нека да чуем сега следващи изказвания. Ir manau, kad čia iš komisijos pagalbos mes šiandieną tikrai negalim laukti, todėl kad labai mandagiai. Дискусиите е, продължават вече от дълго време, но не можем да чакаме повече. Господин комисарът е, описа определени формули, по които не може да се каже, че съвета има право. Но след като влезе в сила Лисабонския договор, Европейският парламент има определени функции, определени правомощия. И мисля, че ние трябва да излезем с решение, включително и по отношение на регламента. Така нещата ще са много по-ясни. Парламентът трябва да има своята роля според установената процедура. А ако съветът не е съгласен с това, има и други варианти за действие, както говореха е, колегите тук. Но е, трябва да проявим е, политическа воля, както и го правим. И не мисля, че трябва да правим нещо друго. Просто трябва да изразим политическа воля. Председателят. Благодаря. Сега ще се обърна към господин комисаря отново, но госпожа Гресли иска думата. Ich, aber ich habe nicht verstanden, was die Kollegen jetzt eigentlich wollen. Also, wir... а, какво точно искат колегите? Аз не можах да разбера. Има си ясни процедури, има си регламент за бюджета и така както тече процедурата до момента, съвета е излязъл с съответния документ и ние можем или да го пренебрегнем, или да се обърнем към съда. И не знам дали има друг вариант. Докладчикът изпраща някакъв е, въпросник. Не знам какво още се очаква да разглеждаме. Мисля, че това са единствените варианти пред съдета. Не мисля, че тези взаимни проверки имат отношение към процедурата по освобождаване от отговорност, така както се предвижда тя в договора. Така че искам да чуя от господин комисаря и също така да чуем и какви са, е, какво е мнението на правната служба. Всъщност писмото, което ни изпраща комисията, също е правен документ. И много ви моля, нека ясно да чуем тяхното мнение. Разбирам, разбирам вашите аргументи, но за да продължим нататъка на нас ни трябва ясно правно становище. С този въпросник, който се изпраща, поне трябва да има крайен срок за отговор от съвета. Uh, Председателят? Нека да дам думата на господин комисарят сега, защото и вие и госпожа Гресле повдигнахте някои въпроси и след това ще дам думата на вас като докладчик да обобщите. Господин комисар. Is... Благодаря. Виждам, че за вас uh, този въпрос е изключително важен. Тук uh, се разбра това от дискусиите. И всъщност съветът и Европейският парламент трябва да намерят едно решение, което да е взаимно приемливо. Комисията изрази своето мнение, е, вярно, то е политическо становище, но все пак е координирано с правната служба на комисията, така че не е само едно политическо изявление. И затова считам, че е много важно всички институции да имат своята отговорност и да бъдат отчетни. Когато се дава освобождаване на отговорност от комисията, това също си има своите последици. Комисията не може да има пълни права върху системите за одит и за управление и да прилага определени действия в края на краищата. Действително за нас този въпрос е много важен, но според мен парламентът и съвета – на базата на записаното в е, договора за функциониране на Европейския съюз, където се формулира изискването за е, взаимно сътрудничество на искрена основа, тези две институции трябва да намерят решението помежду си. Господин комисар, имаше много конкретен въпрос от е, госпожа Гресле. Казахте, че това е едно политическо изявление. Естествено, че то е такова и казахте, че то се основава на правни консултации. Госпожа Гресле попита дали можем да получим правното становище на комисията. Може ли да ни го дадете? Основата която използвахте за тази политическа декларация. Ако може да ни дадете копие. Всъщност нещата не функционират точно така. Имаше политическа декларация, подготвена и е, координирана с нашите правни служби, така работят нещата. Нямаме отделно правно становище по тази тема. Декларациите и изявленията, които се правят в моето писмо по отношение на тълкуването и изпълнението на законодателството, естествено, че се координират с правната служба на комисията. Председателя. Трябваше да се опитам така или иначе. Госпожа Гресле и след това докладчика. Госпожа Гресле. В Германия казваме, ако нещата са написани на хартия, те са състоятелни. Проблема не е лесен за решение. Не можем просто да действаме възоснова на устна информация. Трябва да ни дадете писмена информация. Ако нещата са написани, то те са състоятелни, както каза господин Маркаки, След това докладчика ще трябва да приключим по тази точка, защото имаме и още една важна точка, свързана с сметната палата – Виждам, че има голям ентусиазъм сега. Ще се опитаме да минем през всички. Господин Хаци Маркакис, значи комисаря каза, че имаме писмо, то е договорено, координирано с правените служби, така че имаме писмен документ. Той е написал писмо, много дипломатична стратегия. Понякога е трудно да се разбере какво е намерението на комисията, но вие доста дипломатично постъпихте, така или иначе. Моя въпрос, след въпроса на колегата. Разбирам, че няма да има допълнително писмо. Съответно, процедурите в комисията, ако няма допълнително правно становище, са свързани с пояснения. В този случай пояснения относно отговорността в тази битка между съвета и парламента. Къде стигаме тогава? Стигаме до съда или можем да продължим както сме действали до сега? Обществеността не проявява голям интерес и съвета извлича полза от това. Във връзка с казаното от Балчити си Аяла Сендер, разбирам, какво те целят. Сега трябва да отидем на един по-следващ етап. Трябва да поискаме правно становище, добре, но от съда. И да видим с какви варианти разполагаме, защото комисията казва, че е направила всичко възможно и няма нищо повече в писмена форма, което да може да ни даде господин Гайер. Никой не е казвал, че ще спрем освобождаването от отговорност. Трябва да продължим процедурата. Не се притеснявайте. Няма да блокираме нещата напълно тази година, но въпросът е как да стигнем до решение. Институционалният сблъсък, който имаме с съвета в момента, трябва да бъде изяснен. И най-вече от наша гледна точка може би можем да окажем малко по-голям натиск по някои въпроси. Имаме такива опции пред себе си. Знаете, че за първи път ще имаме присъствие по отношение на новото председателство, така че ние можем да се обърнем към датското правителство, скандинавско правителство, Знаете, че те са за прозрачността. Такива са традициите там. Така че да се надяваме, че ще имаме председателство, което ще е малко по-отворено спрямо нас. Полското председателство постъпи справедливо, но може би имаше малко по-различни приоритети. Можем да задаваме въпроси в пленарна зала, ако искате. Комисията, координаторите подчертаха, че искат да се изясни проблема. Това не е прищявка на няколко от членовете на комисията. Просто искаме да се спазват стрикно процедурите. Така че ние не сме един срещу друг. Просто трябва да изясним какъв инструментариум искаме да използвам. Това е моето предложение. Е, всъщност, то беше да разгледаме всички инструменти, които можем да използваме и да подберем най-уместните. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисаря и след това докладчика ще има последната дума. Господин комисар, искам да потвърдя онова, което каза в началото. Вие или председателя на комисията поиска становище по тази тема. Ние дадохме писмено становище, там стои моя подпис, писмото е отправено до вашата комисия. И е, съответно, след това парламента и съвета, според мен, трябва да намерят решение в рамките на договорите, а там се казва, че трябва да има взаимно сътрудничество. Аз мисля, че съм изпълнил вашето искане и няма как да ви дам нещо повече. Спрямо това, което вече съм ви дал. Председателя. Добре, тогава искам да дам думата сега на докладчика госпожа Аяла Сендер. Да, благодаря, господин председател. Чух какво казаха колегите. Мисля, че дебата ще бъде изключително интересен и се надявам, че ще имаме същата възможност за маневриране, както миналата година такава възможност получи тогава колегата Ривелини. Както казаха колегите и най-вече господин Гайер, трябва да направим опит в тази посока. Процедурата по съвместно взимане на решение е дълга. Ние успяхме да постигнем известен напредък и бихме искали да продължим. Естествено, може да се обърнем и към Европейския съд, но това ще бъде мярка от последна инстанция, защото аз принципно не съм за нещо такова. Господин комисар, ние прочетохме вашето писмо и разбираме, че то се основава на правно становище на правните служби. Те са ви дали информация, Консултирали са ви? Разбирам, че не работим по такива въпроси, свързани с координацията всеки ден. Разбирам, че има различно мнение и когато това се случи, тук говоря за съвета и парламента, комисията трябва да подпомогне двете институции да стигнат до решение. И за това искам да кажа следното. Във вашето писмо вие казвате, че комисията смята, че е уместно да се продължи механизма, според който парламента освобождава от отговорност. Извинете ме, СМС е, получих. И е така. Е, изисква да има необходимата прозрачност по отношение на сметките. Просто искам ако може да се обърнете към вашите служби, и да кажете, че те трябва да ни помогнат. Както сме успели да намерим решение в някои други области, така и тук имаме нужда от малко помощ, за да ни подпомогнете, да работим заедно. Парламента ви моли просто да ни помогнете да отидем една стъпка напред. Казвате, че е желателно да продължим процедурата на освобождаване на съвета и на другите институции. Ето защо ние работим и създаваме инструменти с цел подобряване на отчетността и отговорността на комисията и на другите институции. И ето защо аз ви моля сега да не затваряте вратата. Вие във вашето писмо казвате, че уместно да се работи по този начин. Аз мисля, че е много добре да работим заедно. Затова ви моля, вие да ми помогнете като докладчик да развия нов инструментариум, който да ни помогне пък в тази първа фаза на проверката. Да се надяваме, че съвета ще приеме всичко това и няма да се стига до Европейския съд. Благодаря, каза председателя. Бих искал сега да приключим по тази точка и да се върнем а, още веднъж на тази тема по време на заседанието на координаторите при закрити врата. Ще продължим тогава да обсъждаме нашата стратегия по тази тема. Така стигаме до следващата тема освобождаване от отговорност. Тук госпожа Калю Лайт от Сметната палата ще ни гостува. Вие получихме вашия документ, госпожо Калю Лайт. Може ли да ни направите едно представяне 7-8 минути ще ви отпуснем, след това ще дадем думата на комисаря и на докладчика за бъдещи въпроси. Заповядайте, госпожо Калю Лайт. Uh, Благодаря ви за тази възможност да представя пред вас допълнителна информация от годишния доклад на СП за изпълнението на бюджета за финансовата година 2010. В самото начало искам да ви направя един общ преглед за това какво се е случило в представането на първа глава от годишния доклад. За годишния доклад 2010 година структурата на декларацията за достоверност е различно. Съдържанието обаче не се е променило. Годишния доклад все още предоставя едно одитно становище за надежността на сметките през 2010 година, както и легалността и редовността на транзакциите е, в тези сметки, т.е. всички приходи, ангажирани средства и изплащания. Становището за легалността и редовността на плащанията е единственото негативно становище. Когато има негативно или квалифицирано становище, изчисляването на въздействието на грешките е задължително по новите аудитни стандарти. За това палатата предлага на вашето внимание общото ниво на грешката за бюджета като цяло. За да се даде по-ясна представа под формата на индикатори, за всяка една от политиките се дава нивото на грешките. Важно е да се разбере, че макар, че тези данни се вземат предвид при съставянето на общото становище, това служи само за основа за отделните заключения по отделни политики. Методологичното приложение по първа глава дава детайлно обяснение на това как палатата е изчислила нивото грешки, както и тези и интервала от 95%. Годишният доклад 2010 година дава повече информация за различните големи групи политики, земеделие и природни ресурси, глава 3, както и кохезия, енергетика и транспорт, четвърта глава. Нека сега се обърна към основните елементи, които ви бяха представени от господин Калдейра на заданието на 10 ноември. Първото основно послание всъщност е надежността на сметките. Палатата за четвърта поредна година заявява, че сметките на Европейския съюз дават едно добро представяне, т.е. едно истинно и справедливо представяне на финансовата позиция и резултата от работата и паричните потоци. Независимо от това, тази година в специален параграф, Палатата заяви, че има промяна в политиката на отчетността на политиката, особено що се отнася до инструментите за финансово инженерство. От 2009 година има увеличаване на плащанията за такива фондове. Първоначално тези плащания бяха записани, записвани като в разходната част на бюджета от комисията. За това се оставаше впечатление, че използването на тези плащания е оправдано от получаващите подпомагане. Комисията веднага предприе мерки за 2010 и 2009 година също представи нови цифри. Палатата отбелязва, че голяма част от плащанията на комисията всяка година са под формата на аванси и процента на тези авансови плащания се е увеличил много по време на тази финансова рамка. Има необходимост да се подобри качеството на финансовата отчетност, за да се управлява и оповестяват рисковете за финансовото управление по един надлежен начин. Второто основно послание е свързано с редовността на транзакциите в сметките приходите, както и ангажираните плащания нямат никакви материални грешки, но плащанията по сметките имат материални грешки 3,7% за разходите на ЕС като цяло. Тази цифра всъщност отразява въздействието на тези грешки, които палатата е сметнала за достатъчно сериозни, за да ги превърне в количествени изражения. Тези грешки всъщност е, най-вероятно са свързани с е, различни е, нарушения на правилата за обществените поръчки, съфинансираните проекти от ЕС или пък свръхдеклариране от страна на фермерите. Освен това, има и не спазване на някои други правила, свързани е, с е, изпълнението на бюджета, но е, тях не сме ги превърнали в количествени грешки, т.е. няма цифра срещу тях. За 2010 плащанията без грешки с 64% от извадката, разбира се, която сме направили. Третото послание от доклада ни е свързано с политиката за кохезия, енергетика и транспорт. Там с 7,7% грешките на увеличение от 2009 насам. А, и всъщност това е сферата, в която има най-много грешки. Това е придружено също така от едно повишаване чистотата на грешките, защото почти половината от плащанията сега имат грешки. Палатата смята, че държавите членки са имали достатъчно информация, за да могат да открият грешките, 58% от плащанията, в които има грешки. Тази негативна промяна, която се забелязва, може да се обясни също така и с по-големи обем средства. Те са се повишили от 23 на 38 милиарда. Трябва също така да кажа, че що се отнася до съвместното управление, палатата не пряко аудитира и държавите членки. Независимо от това, що се отнася до хизионните фондове, ние не можахме да стигнем а, до одитно заключение за управлението на кохезионните фондове, що се отнася до разходната част на бюджета в определени държава членка. След това заключенията в други групи са относително стабилно. Това е четвъртото ни а, послание. Грешката тук е 2,3% в земеделието и природните ресурси, което е малко над прага на материалността или материалната грешка. От друга страна, тази година също така палатата има достатъчно информация, за да стигне до заключението, че преките плащания, които се управляват от системата АЯКС, нямат материални грешки. Независимо от това, ние смятаме, че средносрочните и заключителните или крайните плащания, що се отнася до научните изследвания и вътрешните политики, имат материални грешки. И така, както и в предходни години, административните разходи нямат материални грешки. Благодаря ви за вниманието. Малко съкратих а, текста, който ви изпратих в писмен вид, но няма значение. Благодаря. Много беше интересно. Господин комисар, искате ли да отговорите? Thank you, Chair, honorable members. Uh, Почитаеми депутати, госпожо Парлайте, госпожо докладчик. Искам да се съсредоточа върху основните моменти, които повдигна Сметната палата. Ще заявя какви са нашите инициативи за намаляване на грешките, особено що са у нас хазионната политика, както и следващите ни стъпки, които ще окажат своето въздействие върху идни програмни периоди изпълнението на бюджета на Европейския съюз в сферите, където има споделено управление, си остава един сложен въпрос. Не смятам, че изготвянето на системите за контрол и управление в настоящия период трябва да бъде разисквано тук. Според мен основният проблем е непрякото, извинете, неправилното прилагане на правилата от националните власти. Заключенията на палатите, че държавите членки са имали достатъчно информация, за да са открили и коригирали поне част от грешките за 58% от транзакциите, засегнати от грешки, е нещо, което ни безпокои. И това е напълно неприемливо. Искам да гарантирам пред вас, че съвсем ясно съм заявил пред държавите членки каква е тяхната отговорност а, за случващото се. А, това го направих на заседанието на Екофин миналата седмица. През 2010 година Европейската комисия е блокирала плащане по всички програми в различните доклади за дейности и съответните директорати. Това е отвъд и над програмите, в които е правена извадка от палатата. През 2010 година Европейската комисия е прекъснала 49 а, и 14, плащания от фонда за развитие и 14 социалния фонд. 6 решения за прекратяване са приети. През 2011 сме продължили с тази стрикна политика. DG Regio по 86 програма блокира през 2010 до октомври плащания, а DG Employment 16 плащания и едно решение за временно прекратяване. По превентивната част Европейската комисия продължава да извършва аудити по високорискови програми през 2011 година и ще продължи през 2012 наскоро публикувания е анализ на грешките в кохезионната политика за 2006 до 2009 дава най-изчерпателна информация за видовете грешки. Географски анализ също така доведе до елиминирането, до, извинете, до фокусирането върху конкретни програми в конкретни държави членки. Повечето програми върват много гладко, но трябва да изградим капацитет у тези, които не се справят добре. Затова Европейската комисия се фокусира своята помощ и надзора си върху най-слабите, за да може те да поправят системите си. Други превентивни действия се правят посредством едногодишните доклади за управлението, които се подават от управляващите органи и това започна 2010 година. Комисията смята, че това ново задължение ще дава повече информация и повече гаранции, що се отнася до начина по който националните органи прилагат програмите по хозионната политика в настоящия период. Регламента за структурните фондове 2007-2013 е изменен, за да се опростят правилата. Сега тези правила включват използването на общи суми, стандартни а, единични разходи, както и а, плоски ставки. Комисията излезе с а, детайлни указания за добри практики, предостави материали за обучение на държавите членки. Освен това, решихме да опростим програмите за по-бързо плащане. Идеята беше да се опрости прилагането на програмите, да има по-добро освояване на средствата, да се намали административната тежест на бенефициерите, както и да се намали риска от грешки. Сега за бъдещите програми на Европейския съюз. Европейската комисия иска кохезионната политика след 2013 година да се превърне в една основна инвестиционна стратегия на ЕС, за да се постигнат целите на стратегията Европа през 2020 година. Отчитането на тези цели ще бъде основна цел на управляващите програми. За да се подобри още повече управлението на европейските средства, Европейската комисия предложи следващото поколение програми да се основава върху договори с държавите членки, договори за партньорство. Тези договори ще дадат възможност за мониторинг или пък ще дадат възможност приоритетите да се постигат, като например да се подобри економическата активност и да се зачитат всички поставени цели изисквания. Налага се и нова система за контрол на базата на годишни сметки, където ще се даде възможност националните управляващи органи да се отчитат. Що се отнася до корективните мерки, новите възможности ще бъдат държавите членки да загубят част от фондовете, които им се предоставят, ако не идентифицират нередностите преди да подават заявките за плащане пред комисията. Още един инструмент, свързан с конституционната политика от самото начало, е свързан с освобождаването отговорност през 2010 година. И това е основен въпрос – използването на инструментите за финансово инженерство. Тези инструменти могат да бъдат използвани за предприятия, предимно смо, извинете, малки и средно големи, за фондове за развитие на градските райони или пък фондове за насърчаване на енергийната ефективност. Комисията продължава да подкрепя държавите членки, за да може да гарантира правилното прилагане. Комисията е подготвила изчерпателни указания, както и препоръки за най-добри практики. Проблемите, които бяха идентифицирани от СП, що се отнася до счетоводяването, са решени своевременно и са направени необходимите корекции преди закриването на сметките 2010. -та. Освен това, Европейската комисия вече предложи подобряване на стоящата правна база. Това ще даде възможност на комисията систематично да получава информация, необходима от националните власти. Това предложение би трябвало да бъде прието на пленарно заседание идната седмица в Страсбург. Комисията също така възнамерява да аудитира конкретно финансовото инженерство в някои държави членки. За бъдещия регламент Европейската комисия предложи една система на засилен мониторинг, за да се получават своевременно данните, те да бъдат изчерпателни и надежни по отношение на изпълнението на бюджета. И сега накрая искам да говоря за отчетността на ниво държави членки. Настоящата система от национални резюмета не дава достатъчно гаранция за доброто функциониране на системите, както и за коректното прилагане на програмите в държавите членки. С изключение на една, четирите национални декларации не предоставят информацията, която изисква Европейската комисия. Затова е необходима промяна. За да подсилим отчетността на държавите членки по член 317 от решителния договор, Европейската комисия включи в предложението за финансов регламент годишни управленски декларации. Тези декларации трябва да бъдат подписани на ниво управляващи програми и те трябва да включват всички фондове с общо управление. Те ще следват един подход, който е много сходен на този, който успешно бе приложен в сектора меделие. Втората стъпка и след като тези декларации се подават по надлежен начин, ние ще приканим държавите членство чисто политически да подписват тези декларации за достоверност. Това ще даде и политическа отговорност и подотчетност за една система, която да бъде смислена и ефикасна. Обеден съм, че процес за освобождаване от отговорност 2010 ще бъде конструктивна и едно полезно упражнение за всички ни. И в заключение, нека да кажа няколко думи за одитния доклад по член 86.4 от финансовия регламент. Първо, по темата управление и аз се съсредоточи върху предотвратяване на измамите, административна реорганизация на услугите и управление на изпълнителните агенции. За да преодолее идентифицираните слабости, комисията предприе съответни мерки. Първо, тя актуализира стратегията си за борба с, израмите, в, с измамите във всяка една от службите и сега по нови правила за сигурност. Комисията ще се възползва тази възможност да подсили и услугите, и изпълнителните агенции, както и спазването на политиката за информация информационна сигурност. Тя смята, че тези промени могат да настъпат след приемане на а, редакцията на финансовия регламент. Що се отнася до ИКТ и потребностите, които са записани в писмата, които са ни изпратени, ние сме направили една нова ИТ управляваща структура. Тя всъщност е усъвършенствена начина по който работи това в комисията. То доведе до намаляване на ИТ системите в комисията от 2500 до 1600 за една година. По-добра интеграция на ИТ системите и следователно значителни спестявания. На трето място, що се отнася до стратегиите за контрол, Европейската комисия прие планове за действие в сферата на структурните фондове и научните изследвания. Обеден съм, че тези планове отговарят на препоръките и ще бъдат своевременно изпълнени. И накрая Европейската комисия смята, че работата, извършена от ИАС по време на 2010 година, отговаря на международните стандарти за вътрешен одит. Това допринася за подобряване на ефективността и ефикасността на системите за управление и контрол на комисията. Европейската комисия също така смята, че услугите предоставят, е, нейните служби, извинете, предоставих, са предоставили адекватни планове за действие, които отговарят на изискванията за преодоляване на определени слабости. Благодаря ви за вниманието. Dank u wel, commissaris. Dat was meer dan één mondje vol. Благодаря, господин комисар. Много, много подробно изложение. Благодаря ви за отличната информация. И сега давам възможност на докладчикът да направи оценка на отговорите и да зададе допълнителни въпроси. И благодарности за службите на комисията, които дадоха отговор на всички наши писмени въпроси. Огромна работа е извършена, защото доста време е нужно, за да се събере всичката информация. Така че предайте на вашите колеги нашите благодарности. Сега има думата докладчикът. Благодаря. Благодаря на представителите на Сметната палата. Надявам се, че няма да изчерпите енергията си, амунициите си по е, дискусията само на една точка и то предходната, защото и сега ни трябва сили. А, по някакъв начин вечно се формулира всяка година, че има отбелязан напредък. И непрекъснато, ето комисията пак казва, има прогрес, вървим в правилната посока. И колкото по-доближаваме до края на годината, толкова по-често казваме, че сме отбелязали напредък и комисията ни уверява, че всички нередности ще бъдат е, управени в следващия период, следващата година. Така че мога да кажа, че много ми харесва всичко това, което говорите за бъдещето, но все пак, още когато се появих тука, в парламента, започнах да чувам подобни уверения и тогава им вярвах много повече. Комисията си вярваше абсолютно, че нещата ще станат по-добри, ама вече няколко години слушам този диалог и като че ли комисията говори така с едни обещания в много отворен план. Значи, да, ще ги постигнем тия неща, но не е ясно кога. Никога не ги постигаме реално. Всичко искаме да се случи в бъдещето. И тази година комисията декларира, че е постигнала напредък, макар че според сметната палата положението си остава стабилно. Това е цитата. Като цяло, системите за надзор и контрол са частично ефективни. И все има, все още има области, които са засегнати от материална грешка. Значи сметната палата казва стабилен, комисията превежда това като положително. Смятам, че е, не е точно така. По мое мнение, когато кажа, че нещата са стабилни, това не означава, че те са положителни. Но нека да не се впускаме в е, тълкования на смисъл на думите. Отново благодарение, благодарности за комисията, че ни отговори на зададените въпроси. И нека да излезем от е, тези семантични дискусии и да започнем да говорим по същество. Пет основни теми искам да повдигна. Първо, Генерална дирекция регионални въпроси. Когато се подготвях за а, изслушването, всъщност мога да ви призная, че е най-трудно да се подготвям за вашето присъствие тук. Вие в край на кращата отговаряте за одитите, но отговаряте ли за това в кое, в положение, за положението, което се намираме в момента? Считате ли, че вие също сте отговорен, заедно с е, комисар Хан, за намаляването на грешката от 7,7% в е, политиката за сближаване. Казвате, цитирахте цифри, говорихте за блокирани средства, за прекъснати плащания по проекти. Казахте, че 6 такива случая има. В е, областта на регионалната политика, но мисля, че ставаше дума за средства от е, е, Европейския социален фонд, а не за фонда за регионално развитие, където отиват всъщност е, огромните пари. И там грешката е над 7,7%. Там има ли прекратени плащания? И отново се връщам до въпроса, кой отговаря за това? Смятате ли, че вие можете да влияете на начина по който Генерална дирекция Реджио управлява а, е, съответните проекти. Или, пак да кажа, комисаря, който отговаря за одитите, той има ли възможност да упражнява влияние как се използват тези инструменти? Да кажа, така да ви дам пример. Значи, страните членки имат много голяма възможност за гъвкавост и Генерална дирекция регионални въпроси има възможност да разпределя средствата, има много независимост в това отношение. Но когато се стигне до отчетност, до одит, тогава вече нещата стават по-рисковани. Какви са вашите отговорности според вас в този момент? и какви са отговорностите на комисарят, който оглавява Генерална дирекция Реджио, който отговаря за нея. Защото когато аз се подготвям за вас, именно това ми е проблема. Къде са вашите отговорности, къде започват, къде свършват. И така стигам до следващия си въпрос. Инструментите за финансово инженерство. Тези инструменти са споменати много нашироко в е, отчета на Сметната палата и ги приветствам за това. В анализа на Сметната палата, извинете, в анализа на комисията за кохезионната политика, тези инструменти се считат за високо рискове. Какво комисията нарича високо рисков е, инструмент, след като ги дефинира. Така, и знаехте ли, че те са високо рискови или всъщност това ви осени чак тази година? И може ли да ни обясните защо ще бъдат използвани все по-често тези инструменти за финансово инженерство, след като признавате, че те са високо рискови? Ще ви зададем и в писмен вид някои въпроси конкретно по тези инструменти. И вие получихте и наши въпроси по тази тема. На един, на един от тях отговорихте много добре, но не казвате ясно кои области, кои политики са засегнати от тези инструменти. В сметната, значи, кохезионната политика, политиката за развитие на селските райони са едни от тези области, но в, смет... в доклада на сметната палата се визират и други области. в тези две споменати области ние някак си имаме чувството, че имаме в 100% контрол – но не сме съвсем наясно къде точно действат тези инструменти. Трето, надежността на, е, док, на документите, които отчитат а, е, е, усилията на Комисията за управление. Вътрешните одити са много важни документи и те трябва да бъдат обект на много директно и изчерпателно е, внимание от страна на СП. После, как се определя всъщност при вътрешните одити е, нивото на грешката? Или генералните директори е, си правят каквото искат. Тоест, е, биват твърде оптимистични при определяне на нивото на грешката. Заключенията на Сметната палата е, че трябвало да бъдат по-предпазливи. Какво е вашето мнение? И после, вътрешните одити на комисията. Аз не съм виждала тези документи, не знам доколко те са полезни. Казват се, че 90% всъщност грешките са извън, извън а, средствата, които се управляват директно от комисията. Тоест, вие имате един много ограничен обхват, в който правите вътрешен одит. И много е трудно да се види какъв е, какъв е смисъл от този, тези вътрешни одити, след като те не покриват 90% от средствата. Също е, говори се тук за предварително финансиране или авансови плащания. Никой политик не се вълнува много от тези теми, но на мен ми е интересно. Комисията поема все по-голям риск, когато плаща предварително авансово все по-голяма част от разходите. И, например, програмите за обучение по целия живот, където до 100% се плащат авансово е, средствата, това е просто потискащо. Та, господин Шемета, може ли да ми обясните защо комисията поема този повишен риск и какво правите, за да го намалите? Също добре казвате, че високото ниво на авансови плащания ще намали нивото на грешката, примерно така коментира и сметната палата. Та, може ли да кажете, това ли е аргумента да давате авансови плащания? И накрая, финансовите криза. Доколко е изложен на риск е, бюджета на Европейския съюз в контекста на финансовата криза? И къде точно е изложен на риск? Предприели ли сте някакви стъпки да намалите този риск? Една таблица сте ни дали в отговор на първия ни въпрос – където се казва, че всички общите средства 14 милиарда евро, които не са разпределени. Не мислите ли? Има ли рискове или смятате, че няма? Много ни е интересно да разберем какво и ще се случи в следващия те няколко дни. Но е, смятате ли, че е, и европейския бюджет е застрашен по някакъв начин от всичко това, което се случва? Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Цяла дълга поредица от конкретни въпроси по конкретни теми. Ще дам думата на комисаря в началото и след това ще видим дали някой друг от колегите иска да зададе въпрос в първия кръг от въпроси и отговори. Господин комисар, бихте ли дали отговор на въпросите в тези пет области, споменати от докладчика? Well, thank you. Много благодаря за тези въпроси. Първия въпрос беше свързан с отговорностите по отношение на аудитите. Вероятно, добре знаете, че в комисията имаме служба за вътрешен аудит. Това е централна служба и отговаря за аудита на всички служби на комисията. Имаме системата АЯКС, която отговаря за всички генерални дирекции, Имаме аудитиране на всички генерални дирекции и най-вече от тези, които се занимават с европейските фондове. По фондовете знаете, че има одит и в държавите членки. Естествено, че има връзка между всички тези структури и, например, когато един вътрешен одит се извършва от страна на службата за вътрешен одит, то трябва да се отбележи, че се прави одит и в област, свързана с Кохизионния фонд. Има препоръки от страна на службата за вътрешен одит, които се изпращат на Генерална дирекция региони относно това какво трябва да се направи, за да се подобри качеството на одитите, които се правят на ниво държава членка. Естествено, колегата Хан след това носи отговорност за изпълнението на средствата по структурните фондове. Това е всъщност комисаря, който говори, е, отговаря за социалния фонд. Той ще бъде тук е, за изслушването. По отношение на структурата, която имаме, тя дава възможност да имаме една система, според която службата за вътрешен одит аудитира конкретни служби, други служби и всички останали генерални дирекции трябва да отчетат тези одити. Тоест, службата за вътрешен одит прилага една обща политика в рамките на системата на вътрешните одити. Имаше въпрос по отношение на временното спиране на средствата. Има 6 такива спирания по социалния фонд. Виждаме, че има много временни прекъсвания, много повече такива прекъсвания на плащания в рамките на Фонда за регионално развитие. Когато има временно спиране, има период от 6 месеца, в който органите на държавите членки имат възможност да внасят корекции в системите, там където има слабости. Тези корекции също подлежат на одит от страна на Генерална дирекция региони. И ако Генералната дирекция се увери, че системата се е подобрила, това дава възможност да се подновят плащанията за държавите членки и това естествено не води до допълнително спиране. Ако има обаче нови грешки, това води до спиране на плащанията. По отношение на инструментите за финансово инженерство – и рисковете, свързани с тези инструменти, аз мисля, че всички разбираме, че финансово инженерство като термин само по себе си включва рискове. Тъй като тук влиза една система на гаранции, влизат форми на конкретно финансиране на малките предприятия. Всъщност инструментите за финансово инженерство са ориентирани основно към финансирането на малки и средни предприятия в различни области. И аз мисля, че наша задача е да насърчаваме малкия бизнес в държавите членки. Естествено, всички разбираме че дейностите на едни новоплавяващи се предприятия, например, са свързани винаги с рискове. Така че трябва да се предприемат необходимите стъпки и ето защо издадохме и тези конкретни насоки за използване на тези инструменти. Направихме препоръки по отношение на прилагането на най-добри практики, най-добри практики, които са идентифицирани в нашите държави членки. И аз смятам, че това е инструмент, който има нужда от много внимание. Ето защо планираме конкретни одити, за инструментите на финансовото инженерство. Те ще бъдат част от системата на финансово управление като области, в които има значителен риск и ще се очита и модела на риска, така че тъй като има по-големи заплахи тук, ще има допълнително внимание, когато се правят одити. По отношение на резервите на генералната дирекция, знаете, че по силата на съществуващите разпоредби, генералният директор – носи пълна отговорност за това, което присъства в доклада за годишната дейност и той съответно поема всички рискове във връзка със своята отговорност и има отговорност да даде своите резерви, когато става въпрос за някои оценки на палатата. В някои области Понякога има нужда от допълнителни резерви, така че аз мисля, че генералната дирекция е анализирала становището на Сметната палата и когато се взимат допълнителни решения, винаги естествено Генералната дирекция ще отчита мнението на палатата по този въпрос. По отношение на добавената стойност от одита на службата за вътрешен одит, трябва да се отчете, че това цялостно становище беше изготвено за първи път в историята. Аз не знам да има друга обществена институция с толкова сложна структура, която да изготвя цялостно становище. Естествено, че нещата е, хич не са прости, но си мисля, че този първи опит постигнахме много по-добра координация между службите за вътрешен одит и техния капацитет в различни области. Службата за вътрешен одит даде необходимата информация за цялостното становище и аз мисля, че това е изключително важно, защото системата за вътрешен одит се подобри в голяма степен. Благодарение на това начинание. Службата за вътрешен одит изготви своето становище и е, всъщност, е, вие казахте, че 90% от дейностите, които са аудитирани, всъщност са аудитирани в държавите членки. Ние обсъдихме този въпрос в рамките на Комисията за напредък в областта на аудитите. Съответно, службата за вътрешен аудит беше приканена да обмисли възможности за подобрение тук. Въпрос е изключително важен, но е, не е лесен за разрешаване, защото службата за вътрешен одит не е вездесъща и не може да прави одити на ниво държава членка. Има координация обаче, която се извършва в рамките на службата за вътрешен одит. Освен това, по-важно според мен е да има високо ниво на одитите в държавите членки. Ако там нивото е достатъчно добро, няма проблем. А когато не е достатъчно добро, службата се намесва. Така че аз си отбелязвам онова, което казвате. Службата за вътрешен одит работи за да се подобри методологията за изготвяне на цялостното становище и се надявам, че следващата година, когато се появи второто такова мащабно становище, то ще е по-добро от първото. По отношение на предварителното финансиране, тук трябва да се отчете економическото положение. Това увеличение на предварителното финансиране няма нищо общо с известни опити на комисията да се намали нивото на грешките. Онова, което казвате, за логиката на това предварително финансиране не е вярно. Става въпрос всъщност за мярка в контекста на економическото положение, економическата криза. Е, това означава, че по структурните фондове трябва да има собствен ресурс, за да се стимулира економиката. В същото време обаче се отчитат дефицитите в държавите членки и необходимостта да се съфинансира по структурните фондове. Е, държавите членки просто не могат да абсорбират всички средства, които им се предлагат. Ето защо тази система на предварително финансиране беше ускорена. Естествено, че трябва да видим как може да се подобри тази система, като се има предвид, че предварителното финансиране се превърна в изключително важна част от финансирането като цяло. Без тези мерки много държави членки просто няма да могат да използват съществуващите ресурси, за да се стимулират економиките. И последният въпрос той беше с излагането на рискове на европейския бюджет. Представихме ви информацията относно структурата на различните активи. Аз бих искал да помоля Филип Таверн да коментира по този въпрос – Има известна несигурност в тази област, но според нашата оценка бюджета на ЕС не е изложен на големи рискове, например, когато има краткосрочно или дългосрочно инвестиране в държавите членки, което да се осланя и на подкрепа от страна на Европейския съюз. Ще дам думата на Филип Таверн, обаче той ще коментира малко повече тук. Е, Председателя, искам да дам думата на господин Таверн. Заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Аз може би ще дам малко допълнителни данни е, по таблицата в отговор на да, на въпрос едно. Е, и имате предвид, че така, това са допълнителни данни. Вашият въпрос, поне така както го разбирам, е свързан с е, плащанията от Европейския съюз за страните, които в момента се намират в затруднено положение. Вие знаете, че имаше решение за гръцките облигации. Колко от, дан... колко от таблицата, каквото е цитирано, са гръцки облигации? Става дума за 5 октомври 2011. 134 милиона са гаранции във фондовете за гаранции. И рискът за нас в светлината на заключенията на Европейския съвет от 27 октомври е всъщност половината от тази сума 67 милион. И по силата на международните статистически е, системи, ние имаме всъщност едно по непрекъснато намаляване на стоеността на тези облигации. И ние има много твърди критерии по отношение на счетоводството в това отношение. Ние сме задължени да правим такова едно постоянно е, намаляване на стоеността. Не мога да ви кажа какво ще се случи, как, как, каква е стоеността в момента, но в края на кращата общата стоеност е 50%. А, разговарях с а, службите на Сметната палата. И мога да ви кажа, че ние работиме и сме обсъждали тези въпроси с най-авторитетни специалисти въпрос. Нещата са под е, контрол. Другите големи рискове са транзакциите на английския термин back-to-back, т.е. В е, девета бележка на Сметната палата ви се дават данни за 27 юли. Но а, в момента, аз мога да ви дам данни за това, което се случва в момента. Унгарция, Унгария, например, върна 2 милиарда без проблеми. Без проблеми за нас. Тоест, първия тест мина успешно. Няма да говоря в подробности всичко това, което се описва в бележка 9, но ако видите там, сроковете за плащане са много широко разпределени във времето. И за това всяко едно отделно плащане всъщност представлява много малък риск. И ако длъжниците се окаже, че изобщо не могат да платят, което е много малко вероятно, това не означава, че ние веднага ще понесем риска. Този риск е, е разпределен в годините. Няма нулев риск, но е овладян. Следим нещата съвсем отблизо. Сега какво ще се случи, ако някоя държава се окаже, че не може да плаща, тогава вече ще се мисли, ще се направи естествена корекция в бюджета. Но това са подробности. В другите страници на документа, в другите таблици има много подробности – свързани и с това да се оценят ефектите от всички различни инструменти, които се използват. Но мога в момента ви очертах двете най-големи възможности за риск. Благодаря, господин Таверн. Предлагам сега да чуем какво смятат групите, докладчиците в сянка. Започваме с социалистите и демократите. Господин Вон, господин Гайер, след това Хацимаркакис и след това Вон всъщност ще е последен. Господин Гайер е първи. Благодаря, господин председател. Господин комисар, имам два въпроса. Първо, едно запитване от моя страна. Много съм благодарен за отговорите, които дадохте. Все още има неща, естествено, които трябва да се свършат. Вие сте отговорили много подробно на моите конкретни въпроси. Няколко неща относно настоящото положение във връзка с наредностите и измамите. Задали сме въпроси относно критиките на палатата по отношение на незадоволителните данни, когато става въпрос за кохезионните фондове и тяхното изпълнение в държавите членки, нещата са взаимно обвързани. И от една страна съм доволен от отговорите, които сте дали, защото вие подчертавате в най-големи подробности какво прави комисията, когато иска да гарантира, че средствата се харчат както трябва. От друга страна обаче резултата от одитите все още е незадоволителен. Мисля, че трябва да се опитаме да подложим държавите членки на още по-голям натиск, защото въпреки натиска, който сега оказваме, нивото на грешките се е увеличило тази година. И аз мога да подкрепя предишния оратор по отношение на думата напредък. Тази дума напредък я чуваме толкова често от комисията. Аз съм готов да кажа, ама какъв е този напредък тогава обаче? Не знам колко от колегите в комисията смятат, че вината се крие в самата комисия. Аз ще се опитам да проуча допълнително нещата и ще се опитам да разбера дали нивото на грешките в крайна сметка устойчиво ще може да се намали и в дългосрочен план, за да имаме една положителна тенденция. Както вече ви казах, имам известни съмнения, но аз Искам да видя някаква тенденция, да видя някаква крива на поведение, което да можем да одобрим. Какво ще кажете за една тенденция? Какво смятате, господин Шемета? Може ли да има крива и тя да е насочена в правилната посока? Вярно е, че вие разглеждате нещата в най-малки подробности. Не ви критикувам, но общо взето трябва да ви задам този въпрос. Как виждате нещата за бъдеще? Не може само да се казва думата напредък. Доклади има, инструменти, системи – всичко това може да се използва, за да се гарантира, че държавите членки в крайна сметка ще си изпълняват задълженията. Много инструменти има, но общата картина, резултата никога не ни удовлетворява. Така че аз съм малко объркан. Какво смята комисията? Нека да си погледна бележките сега. Още нещо по което не сме говорили до сега, митническите сборове, те са приоритет на една друга комисия, но мисля, че много може да се направи и в тази област. Трябва да се почетат проблемните области по отношение на митническите налози и такси. Това е много стабилен източник на собствени ресурси за Европейския съюз. В тази област, ако ми позволите, как е, смятате? По отношение на резултатите – случвало ви се да отивате в държавите членки, да казвате, че нещата не функционират както трябва. Смятате ли, че трябва да има насоки за 2012, за да се подобри практиката и да се следват препоръките и на Сметната палата? Какво става е, в държавите след като вие ги посетихте? Какво смятате за промените, председателя? Бих е, искал да внеса малко е, живец в дебата, като дам думата на комисаря първо. Uh, uh, Казвате нередности и измами. Това всъщност е следващата точка в дневния ред. Ние ще обсъждаме доклада за защитата на финансовите интереси на ЕС и аз ще представя конкретна информация в тази връзка. Моята обща оценка във връзка с този доклад е, че в действителност можем да направим някои сравнения между нивото на грешките, идентифицирани от Сметната палата, нивото на нередности, нивото на измамата. Тези неща са взаимно свързани. Ако погледнем Кохезионния фонд, например, ще видите, че Сметната палата прави оценка на грешките възоснова на модела, който се използва, възоснова на извадката и се прави прогнозна оценка 7,7% за 2010 година. Онова, което събираме като информация от държавите членки са факти, а не оценки или прогнози. Теоретично погледното, нивото на нередност може да съвпада с нивото на грешките, до което стига палатата – по отношение на Кохезионния фонд за 2010 година, нивото на нередностите е 3,15%. Почти на 100% вече сме внесли в практиката системата за управление на нередности. Сега по един лесен начин се докладва за нередности. И това води и до по-добро спазване на изискванията за отчетност от страна на държавите членки. Предполагам, че нивото на грешките може да се обясни и с новото използване в практиката на новите системи. Аз съм съгласен, че е добре да идентифицираме нередностите, защото всяка една нередност води до последващи действия, има възстановяване на средства, има и други процедури. По този начин се вижда, че системите, които започваме да използваме, вече водят до конкретни резултати. По отношение на тенденциите, свързани с нивото на грешките, трябва ясно да заявя, че би трябвало да се отчете, че 2010 година беше първата в която пълна скорост набра финансовото програмиране за 2007 до 2013 година. Сумата на окончателните плащания спрямо междинните плащания се увеличи значително. Почти всички програми достигнаха до края на своя период на изпълнение и в същото време виждаме, че има грешки. Грешките са 7,7%, много по-малко, отколкото през 2008-2007. Това означава, че Нововведените системи успяват да идентифицират проблемите и това ме кара да съм умерен оптимист по отношение на изпълнението на мерките. които вече се прилагат и които ще ни дадат възможност да внесем сериозни подобрения в тази област. Така че, вероятно съм отговорил и на втория ви въпрос. А, относно а, напредъка. Има сериозно увеличение на одитите на място. Естествено, тук се изисква време, изискват се човешки ресурси, но ние смятаме, че тези одити са необходими, за да се види на място какво може да се подобри. Ние Обучаваме все повече и повече държавите членки виждаме, че има промени в агенциите, които управляват фондовете. Когато персонала се сменя, новите служители трябва да бъдат обучени. Системно обучаваме новия персонал. Имаме учебен материал за нови служители в конкретни области. По отношение на митническите сборове, в доклада ПИФ се говори за тях. Заедно с другите собствени ресурси, тук отговорна е Олаф. През последните няколко години идентифицирахме много опити за рекласификация на стоките и услугите, за да се даде възможност за плащане на митата. Олаф предприема необходимите стъпки, за да се гарантират средствата, които трябва да постъпят в бюджетите. И накрая по отношение на различните възможни подобрения в одетите на държавите членки, ние приемаме много сериозно изводите на Сметната палата, според които системата за одит в държавите членки е само частично ефикасна и аз ще поискам от моите служби да предприемат конкретни действия за подобрение тук. Като се има преди, че разчитаме изключително много на одита на ниво държава членка, аз смятам, че трябва да определим като приоритет подобряването на системата за одит в държавите членки. Благодаря, господин Хацимаркакис. Бихте ли задали малко по-кратки въпроси, за да получим и такива отговори? Може би, всъщност, председателя може да зададе някой въпрос преди мен, но така или иначе дали сте ми думата. Йенс Гайер говори за тази крива аз искам да разбера какво точно има предвид е, той. Благодаря, господин Шемета. Благодаря за тези подробни отговори. Виждаме, че предприемате твърда позиция спрямо от държавите членки и че има вече определени резултати. Това е нещо добро. Казвате го не само тук, но и в административната декларация, която изготвихте, казвате, че за следващия период ще е добре да се засили контрола, говорите за ниво на управление, говорите за политическа подкрепа, която очаквате. Държавите членки обаче откликват ли на вашите въжделения? Смятате ли, че сме предписали нещо на държавите членки, което те, което те ще изпълнят. Втория ми въпрос, господин Фелнер говори за временното спиране на плащанията. Каза се, че няма спиране на плащанията, когато става въпрос за кохезионната политика. Въпросът е, планирате ли да се отиде на едно по-високо ниво в скалата на мерките? Питам ви конкретно, защото вие сте представили един работен документ, според който конкретните страни, които имат проблеми, са споменати. Има една страна, която трябва да се спомене, страна, която от десетилетия присъства в този списък Италия. И аз просто трябва да кажа това име. Знаем, че Италия е една от страните, на които се падат две трети от всички грешки – много-много години вече служителите знаят какви са правилата, но в няколко региона на Италия просто не се спазват разпоредбите. И комисията продължава обаче да плаща. Въпросът е защо се прави това. Вие замразявате временно плащанията, но просто ги отлагате в времето. Казвате ли на италианците, не, въобще няма да ви дадем тези пари. Мисля, че е крайно време да се направи това, защото някъде, на някой етап, трябва да се предприема следващата крачка и да се е, заведе дело срещу тези държави членки. Защото не може органите да отказват да спазват правилата, след като ги познават. Ако може да отговорите, ще съм много доволен. Третия ми въпрос е свързан с възстановяването на неправомерно изплатени средства. Тук сумите нарастват все повече и повече по отношение на Испания. Испания ни дължи 3,5 милиарда евро. Вие го потвърждавате в годишния отчет. Как ще ги вземете тези пари. Мога да ви дам един положителен пример от селското стопанство. На 14 октомври комисаря по селско стопанство в едно комюнике каза, че не само е поискал всички средства да се върнат 240 милиона, а освен това е поискал да има по-голяма прозрачност, което е много добре. Затова моя въпрос е, защо да не се направи същото и по кохезионната политика? Защото ако има неправомерно изплатени средства, може в рамките на 3 до 6 месеца, както е в селското стопанство, да се възстановят тези средства, като не се отпускат нови средства. Така че как ще си вземем тези 3,5 милиарда, които Испания ни дължи? Е, Нека да групираме въпросите. Господин Вон и след това госпожа Гресле. Uh, Аз имам три конкретни въпроса и бележки. Първият е свързан с последния, който взе думата. Той е свързан с прекъсване или временно прекратяване на плаща, плащанията. Знам, че има система за прекратяване, прекъсване, временно спиране на плащанията. Гражданите как разбират, че има такова прекъсване на плащанията? Зная, че наскоро за Обединеното кралство бяхте спрели плащания, но никой не знае за това, никой не знае защо е станало, как. Искам да попитам, как можем да подобрим комуникацията по отношение на тези прекъсвания на плащанията и по какви причини възникват. След това ниво на освояване на средствата. Споменахте го в началото. Обединеното кралство сега има голям проблем. Не в Уелс, разбира се, веднага го казвам, но в Англия по-специално. Това е свързвано с липса на определени средства за проекти от структурните фондове. Разбира се, че имаше урязване на бюджетни средства. Смятате ли, че има такава тенденция и в други държави? Има ли държави, които имат проблеми с предоставяне на финансиране по, структурни, по, програ... по проекти от структурните фондове? И какво правите по въпроса? И накрая новите финансови инструменти. Докладчикът повдигна този въпрос. Фонда Джереми, например. Целта му е да предостави кредити на МСП-та. Комисията сега обаче подлага под съмнение легалността на тези плащания поради съмнения за опити за държавно подпомагане или субсидии. Ако е така, какво ще направите? Докладчикът каза, че този нови финансови инструменти ще станат още по-важни в бъдеще. Благодаря, госпожа Гресли има думата. И аз благодаря. Искам да се върна на въпроса за задлъжнялостта на държавите членки. И дали с финансови корекции се печели доверие. Държави като Испания, Гърция. Колко финансови корекции не са направили, особено по структурните фондове и земеделските фондове. Какви са сроковете? За Гърция, Спа, Испания и Италия това е важно, защото те са много важни държави за нас в тези сектор. Ако говорим за грешки, не зная дали те могат да бъдат поправени. Хубава таблица сте ни дали, благодаря но за колко финансови корекции говорим в а, земеделските фондове, например, в тези държави и какви са сроковете. Не е нужно да отговаряте, но по принцип, ако може след това поне да ми изпратите информация. Goed, е, zijn er nog Някой друг? Е, е, ik zou, ik, ik zou, wie nu nog het woord wil, wil, die kan het nu krijgen. Искам да видя кой иска думата. Ако искате думата, вземете я. Ще групирам. Господин Синегард, имате думата. Извинявам се, току-що пристигнах, защото бях на друго заседание, така че не знам на коя точка сме точно. Един писмен въпрос бях задала, искам пояснение по него. 46-ти въпрос. Въпросът е дали комисията има желание да поема отговорност за освобождаване отговорността съвета подробен отговор, но питам, може ли този отговор да бъде резюмиран до едно двубуквено съчетание, т.е. отговор на въпроса ми да бъде не. По вашия въпрос, 45 минути говорихме по този въпрос. Господин Шемета вече отговори. Вие сте координатор, ще получа отговора си по време на седането на координаторите по-късно и тогава ще ви кажем. Давам думата на господин комисаря, ако няма други въпроси, или пък на сметната палата и на господин Фиана, който евентуално накрая ще коментира всичко. Имате думата, господин Семета. Well, it was a whole set of questions regarding въпроси за прекратяване на плащанията, временно прекратяване, прекъсване. Сериозно гледаме на този инструмент. Всички прекъсвания биват последвани от последващи действия на аудиторите. Не говорим само на хартия, но и одитна работа, която да проверява дали за подновяване на плащанията са направени необходимите промени. Правилата са ясни. Ако има промяна, подобряване, усъвършенстване, след прекъсването на плащането и причините за това прекъсване са преодолени, плащанията отново се отпускат. Тоест няма временно прекратяване на плащането, само прекъсване. Комисаря Хан, моят колега, с удоволствие ще обсъди този въпрос с вас за различните начини, както и комисаря Андер. And then regarding uh, issue of Italy or сега за Италия или която и да е друга държава членка. Трябва да работим с всички държави членки в съществуващата правна рамка. Правната рамка дава инструментите, за които говорих. когато идентифицираме нови проблеми по конкретни програми, в конкретни области, ние в своята бдителност предприемаме необходимите стъпки, като например прекъсване на плащанията, блокиране на плащанията, но не можем окончателно да спрем всички плащания към държавата членка, тъй като това не е записано в правната рамка за Кохезионния фонд. По отношение на възстановяването на суми, господин Маркакис попита и госпожа Гресле, връщането на суми, приложението към годишните сметки и неговата бележка 6 ви дава една разбивка на финансовите корекции, както и възстановяванията по държава член, по държави членки, извинете. И се виждат конкретните суми. Uh, well, course, uh, uh, uh, Разбира се, Когато има корекция, сумата ще бъде възстановена. Когато корекцията е голяма, е необходимо повече време за изпълнение на всички операции. When we talk about uh, countries uh, like Spain... Когато говорим за държави като Испания, Италия и други, Ако има проблем или пък където има грешки, идентифицирани от СП или от нашите аудитори, трябва все пак да възстановим сумите, независимо какво е състоянието на държавата членка в този момент и ние за сигурно ще го направим. Да, uh, uh, uh, uh, probably um, Uh, След това за прекратяванията на плащанията, временно, извинете, прекратяване и прекъсване и за това знаят ли хората за него или не, оповестявали се или не. Аз говоря с държавите членки, те знаят, когато получат така, такъв документ, с който се нарежда временно прекратяване на плащанията. Можем да помислим ако има проблеми в определени държави членки и да се опитаме да намерим начин да информираме обществеността за това какво се случва. Но uh, course, uh, um, uh, uh Но our... Сметките са публични документи. Ето аз показвам документа. Нашите счетоводители го знаят също и евродепутатите могат, връщайки се в държавите си членки, да използват информацията от тези документи в отчетите и се представят от държавите членки, за да информират обществеността Uh, so then, uh, uh, the regarding, uh... Имаше и въпрос за Джереми и е, инструментите за финансово инженерство или пък отпускане на държавна помощ. Общите правила се прилагат. Там са описани правилата, в които се казва, че ако има държавна помощ, тя трябва да бъде одобрена от Европейската комисия. Преди това трябва да отговаря на конкретни прави... изисквания, извинете. Така че не зависи какво финансиране се използва. Ако е над определени прагове, и вече може да се счита за държавно подпомагане, то тогава това трябва да бъде одобрено от Европейската комисия. Всяка държавна помощ крие риск което риска да увреди а, конкуренцията, конкурентоспособността. Както знаете, има много стриктна политика в сферата на конкуренцията и за това много внимателно следим този процес. Мисля, че отговорих на всички въпроси, които повдигнахте до момента. And, uh, uh, uh the council... По отношение на съвета. Вие го споменахте. Това беше първата точка от дневния ред бе обсъдено подробно. Господин Фелнер. Мислих си и на дамата от сметната палата да дам думата. Преди това, ако тя иска, и тогава ще можете да се изкажете и вие. Yes, but I have something that I think she can respond. Искам да кажа нещо, на което тя може да отговори, така че да не се налага след това и тя да взема думата, по-добре да се изкажа първи. Съвсем кратко. И после може би пак ще се изкажа. По отношение на резервите, споменати от комисаря. И казахте, че в случаите на резерви генералният директор носи отговорност. Те ще изчитат казаното от палатата и ще го вземат предвид. И можем да се надяваме на напредък. Надяваме се за такъв напредък в бъдеще. За първа година ли се случва това? За първи път ли палатата има резерви? Ако е за първи път, то тогава ще съм убеден. С цялото ми уважение, не мисля, че само генералните директори трябва да бъдат включвани тук. Мисля, че и комисаря трябва да носи отговорност, що се отнася до резервите. Те са записани в синтетизирания доклад, който се приема от колегията от коми... на комисари, така че трябва да бъде много точен. И ако СП казва, че трябва да има повече резерви, то тогава си казвам, добре, надявам се че сте прави, че генерален директор ще се слуша в палатата, но дори да не го направи, мисля, че вие носите отговорност да ги накарате по какъвто и да е начин да го направят. Не може да има грешки в доклад, синтетизирания доклад, който се приема след това от колегията. Иска да го кажа това преди да се изкаже колежката от Сметната палата. Благодаря, казва дамата. Сега по отношение на резервите е, в годишните отчетни доклади. Да, съществуват. Ние смятаме, че трябвало да има такива, а ги няма. Надявам се тези резерви да не разчитат е, само на работата на палатата, защото комисията може да се ориентира от предишните години, за да види къде могат да са проблемите. Мисля обаче, че те сами трябва да си извършат вътрешния одит, за да стигнат до правилните резерви. Тези доклади за годишната дейност, откакто съществуват, се развиха много. Те сега отговарят на указанията на Европейската комисия за това как да бъдат съставяни. И може би сте забелязали, има съответни изисквания за това как да бъдат написани и трябва да се отговори на конкретните такива. По отношение на самите резерви, които са изразени в количествени показатели, това също е така. Фокусираме се повече на бъдещето в тези доклади също така. Още няколко въпроса по отношение на корекциите и възстановяването на суми. Те са част от програмата за одит на палатата, макар че не е толкова широко приложното поле на сегашните одите. Независимо от това продължаваме да следваме информацията там. По прекъсванията и временното прекратяване. на пета от оперативните програми са имали прекъсване, което пък означава, че когато се подноват плащанията, то тогава обема на плащането за втората част финансова перспектива се е повишил, защото всеки има право да разходи цялата сума, която първоначално му е отпусната, което пък увеличава риска от грешки. Така че се получава нож две остриета. От една страна е ясно, че трябва да се прекратят временно плащанията или да се прекъснат, от друга страна пък възникват други рискове. Сигурен съм, че, сигурна съм, че комисията съзнава тези рискове. Инструментите за финансово инженерство. Комисията е предприяла някои стъпки за подобряване на отчетността, но е трудно да се разбере защо се предлага все повече използването им, преди да се апробира системата. С години наред виждаме едни и същи проблеми. И според мен това е един потенциално нов проблем. От економическа гледна точка, револвиращите кредити са по-добри от чисто и просто безвъзмезна помощ. Но има огромен риск за повтаряне на грешките, е, ако не се управляват добре фондовете и продължава да има такива грешки. И накрая, един въпрос, който не бе споменат днес, но бе споменат в писмените доклади към, а, извинете, въпроси към комисаря. Кохезия, енергетика и транспорт. Не зададахте въпроса, но не искам да го оставя така. Палатата често коригира групите политики по анализа си на риска, както и по вашите искания от страна на Европейската комисия. Това е необходимо, за да можем да следим развитието и, промените в рисковите профили на бюджета. Много е важно да знаем къде са рисковете и да можем да ви покажем без а, никаква неясноти какви са рисковите, където записваме в своите заключения. Кохезия, енергетика и транспорт имат много сходни грешки, което е разбираемо. Това е фонда за развитие на регионално развитие и там се финансират инфраструктурни проекти аудитора, като ги събира заедно, не ги аудитира в една извадка, в която под извадките да бъдат толкова различни, че да не може да се стигне до общо заключение. Не, те имат съвсем ясни, еднообразни рискове, което може да видите и тази година. Ако се махне енергетиката и транспорта, то тогава няма да се промени нивото на грешката в Кохезионния фонд. Надявам се да съм отговорила на въпроса ви и се надявам вашата комисия да ни подкрепя и в бъдеще за корекция на групите политики. Клара Боцхап, рапортир. Благодаря. Сега да чуем докладчикът. Благодаря. Толкова много размисли имам в момента, че не мога и да реша какво точно да коментирам. Но, да започна въпроса с авансовото финансиране. Не искам да говоря само за кохезионните фондове, а защото там се гордеете, че сте постигнали много, но разбирам, като казвате, че в момента финансовото положение в страните членки е такова, че е по-добре да имат фин... авансово финансиране. Но когато се финансират проекти в областта на кохезионните фондове, вие в края на кращата имате достатъчно инструменти, за да работите страните членки, които не а, си спазват а, разпоредбите. А, но инструментите, какви са инструментите, са да замразявате или временно да спирате плащания. Тоест, вие пак увеличавате риска за себе си. От друга страна, сте прав, че прекратяването на плащането или временното спиране на плащане са ефективни инструменти, но искам да разбера как точно ги използвате, как те засягат работата на отделните програми. Примерно Фонда за регионално развитие. Там има много е, прекъсвания на плащания, но няма много временни спирания на плащания. В социалните фондове има времени спирания. И е, знаем, че нивото на грешката е различно. Затова, поне за нас, ни е необходимо да разберем как точно въздейства употребата на тези инструменти в отделните политики. Значи, вие или имате на разположение тези инструменти и не ги използвате достатъчно, или те не са ви достатъчни, за да решите проблемите. Затова ми е интересно да разбера как използвате вие инструмента на прекъсване или временно прекратяване на плащанията. И един коментар към господин Тавер. Много ми беше интересно да ви изслушам за всичко, което казахте с гаранциите за финансовите рискове, свързани с отделните страни, членки и техните затруднения. И от една страна, аз лично оставам убеден, че нещата са под контрол – Тоест, вие отчитате риска и се надявам, че знаете какво се случва от там нататък, но освен това, вие говорихте, не са огромни средствата, 64 милиона, но от друга страна, все пак вие потвърдихте, че риск съществува. И чувството ми е, че нещата преди да се подобрят, ще се влушат. Затова смятам, че е важно да внимаваме какво правим. Надявам се. т.е. аз знам, че вие нямате огромни средства, които да използвате за коригиране, така че пак да кажа, от една страна оставам удовлетворен, убеден съм, че вие наблюдавате положението, спокоен съм в такъв смисъл, но искам да кажа, че и трябва да се внимава. Защото, е, както казах, нещата могат да се влушат преди да се подобрят. И е, сега, ако имахме много пари в банката, може би нямаше да се притеснявам, но случаят не е такъв. И въпроса с резервите, мисля, че в един момент ще се върнем отново на него. Не знам дали това бяха точно заключения от моя страна, другите могат да преценят това. Да, казва председателят, ние ще проведем и последващи дискусии, ще извадим заключения, ще има случаи, в които отново господин Шемета ще бъде тук, е, за да поставим темите, които са много важни. Много подробна дискусия проведохме с много изчерпателни въпроси. Някои от тях се появяваха неколкократно. И ако сте съгласни, нека да приключим вече с тази тема. Благодаря и благодаря на всички, които се изказаха. И сега преминавам към е, следващата точка, доклада по собствена инициатива на господин Балчитик, защита на финансовите интереси на европейските общности. Господин комисар, давам ви думата за уводни, уводно представяне. Благодаря. Ще се опитам пределно кратко да представя доклада. Много се радвам, че представям в този момент е, годишния доклад на Комисията за защита на финансовите интереси на ЕС, борбата срещу измамите, така наречения доклад по член 325. В доклада се изрежат мерките, предприяти от Комисията и страните членки през 2010 година за борба с нередности и измами. Дава се статистически преглед на всички нарушения или наредности, отбелязани от страните членки в страните членки, включително и подоз... случаите, когато се подозира, че има измама. Освен това се дават и подробности за възвръщането на вече изплатени средства. След, след това се дават и препоръки как да се подобрат политиките за защита на средствата на Европейския съюз. Има специален раздел в доклада за, риските от двойно, е, за риска от двойно финансиране в е, областта на кохезионната политика. Повече подробности има в е, работен документ на комисията по изпълнението на член 325. До година ние ще направим доклад за стратегиите за контрол и мерките по кохезионните политики. Това ще е първата стъпка в отговор на искането на парламента да се представи и подробен анализ на стратегиите мерки, които предприема всяка страна членка. Освен работния доклад на комисиите за наредностите, отбелязани през 2010, има още две работни документа на комисията, които подкрепят информацията на доклада. В един от тези документи се описват приноса на страните членки към доклада и в другия се прави преглед на последващите политики на страните членки в съответствие с препоръките от доклада на комисията. Направени бяха следните заключения. Първо, Броят на нарушенията или наредностите са се увеличили през 2010 година във всички е, сектори, но най-голямо увеличение се отбелязва в областта на кохезионната политика. Там броят на нередностите се увеличил на 7062 през 2010. През 2009 този брой е 4737. Финансовото изражение на тези нарушения е 3,15% от всички средства в този сектор през 2010, докато през 2009 този процент е бил 2,44. По много по-ограничено е това увеличение в областта на селските стопанства и директните плащания. Броя на нередностите в е, селското стопанство намалява и общото финансово измерение е, е повишено е, малко в е, областта на разходените средства. Причините са две – първо, цикличния характер на програмирането в е, кохезионните фондове, тъй като тогава приключи и периода 2006-2007. А също така се увеличи и обема и е, скоростта на отчетност на страните, защото и системата за отчетност бе подобрена. Така че не би следвало да се отчита това повишение на цифрите като отрицателна характеристика. В е, втората част на доклада се дава финансово изражение на случаите, когато се подозира измама. 180 милиона 2009 година, е, а 478 милиона 2010 въпреки че има увеличение, всъщност е, страните членки, някои страни членки отчитат много ниво, е, много ниско ниво на тези стойности. След това в доклада се говори и за възвърнати средства. Има напредък в това отношение. Като цяло над 1 милиард евро са били възвърнати от неправомерни е, плащания. Разбира се, необходимо е да има повече усилия в тази посока, особено в възстановяване на средства за предприсъединителните фондове. Общо взето, общата тенденция е добра, но трябва да се получат подобрения за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Нека да кажа какви са тези аспекти. Първо, комисията препоръчва всички страни и членки да имат система за управление на нередностите, за да могат да се получат по-добри резултати. Второ, комисията има приети ред политически инициативи за борба с измамите, а именно изменено предложение за преразглеждане на основните права на дейността на ОЛАФ съобщение за стратегия на комисията с борба с измамите и е, съобщение за защита на финансовите интереси на ЕС посредством наказателно право и административни процедури. Ние се надяваме, че ще продължим успешното си сътрудничество с Комисията по бюджетен е, контрол и, е, както винаги, сме готови да работим с вас в интерес на е, тънокоплаците на Европа. Благодаря, господин е, комисар, за представането на годишния доклад за защита на финансовите интереси на ЕСА. Господин учите се докладчик и има ли, има ли други желащи да се изкажат? Да дам първо думата на докладчикът Благодаря за представянето на информацията за борба с измамите. Ние още в предходната дискусия поставихме въпроси, които до известна степен бяха свързани с настоящия доклад и които се съдържат в този доклад. Няма да цитирам цифри, нито ще повтарям тези е, дадени от господин комисаря. Но искам да споделя някои неща от моя практически опит. Ако гледаме е, краткосрочно на нещата, можем да отчетем известен напредък, както каза и господин комисаря. Комисията прави усилия за подобряване на положението. Но през 2012 според мен ние ще се върнем на същите въпроси и ще се сблъскаме с същите проблеми. Най-вече защото страните членки не дават достоверна информация. А също и защото възвръщането на неправомерно платени средства няма да е на необходимото ниво. Страните членки не е, не всички са привели своето законодателство в съответствие с европейското и има реална опасност 2 милиарда да не могат да бъдат възвърнати. Защо се получава така? Новите страни членки, когато се присъединяваха към Европейския съюз, към тях бяха отправени много твърди и строги изисквания и тези страни членки се опитват да ги спазват. Те следваха стратегическите насоки и своите е, собствени приоритети. Тоест нямаше хомогенност в отделните страни членки. Нямаше и голяма воля да се върви в посока на хармонизация. Господин комисарят добре разбира, че е много трудно да се промени е, едно подемно положение в краткосрочен план. Но време е вече нещата да започнат да се променят, защото трябва ясно да си да, да дадем е, отчет защо не сме в състояние да възвърнем толкова огромни средства. Ние нямаме необходимата информация за това или поне доскоро нямахме. Сега вече ми се струва, че можем да имаме такава информация. Аз ще представя скоро доклад в това отношение и ще изредя ред е, съображения, които могат да повлияят положително на картината. В момента страните членки практически единствено те отговарят за съответните нередности и за възвръщането на средствата. Но ми се струва, че и комисията трябва да има своята отговорност в това отношение. Ако комисията има отговорност е, в тази област, тогава ще може много по-ефикасно тя да изисква информация от страните членки. Някой от тях някои от страните членки считат, че ако от тях се иска повече информация, това ще е в прекалена тежест на техните е, статистически институти. Но в края на краищата трябва да е ясно, че съвсем не малко страни практически не предоставят достатъчно информация. Друг аспект на отговорността е, че е необходимо комисията да има възможност да действа за подобряване на системата и да може да се ангажира в тази тема и Комисията по бюджетен контрол на парламента. Аз се срещах с шефа на ОЛАФ. Там има служба за данни, за измами, за нарушения. Но всъщност проблема е, че между страните членки, на ниво страни членки няма достатъчно сътрудничество. Например, в Литва има пет различни структури, които събират една и съща информация. Службите за сигурност, службите за финансови престъпления, данъчните служби, митническите власти – всички тези институции е, имат своите бази данни и не работят в е, сътрудничество. И съм сигурен, че е, нещата стоят така не само в Литва и в много други страни. Затова е необходимо да направим така, че Олаф да има достъп до е, данните, които се съдържат в базите данни на институциите, които упоменах току-що. Така ОЛАВ ще има възможност и да проверява данните, които получава и съответно да задава въпроси на страните членки. Защо, например, не им е предоставена определена информация и така нататък. Или другият въпрос. Защо не можем да си възвърнем средствата? Всички страни членки са демократични страни, но а, законовите режими са различни и съответно не всички правят това, което се изисква от тях. А що се отнася до нивото на освояване на средствата, а, Положителните резултати в това отношение също могат да подобрат положението. Ние сега говорим за подобряване на системата за публичните поръчки. Необходимо, необходимо е да се сложи ред и в тази система възможно най-скоро време. Страните членки имат определен опит в тази област – И в областта на обществените поръчки трябва максимално да се избегне субективния елемент и да има и много засилен статистически, статистическо измерение, за да е ясно всъщност и къде точно отиват средствата от Европейският съюз. Аз се отнасям положително за, е, към разпоредбите за 60% за средствата за земеделие. Смятам, че подобен е, модел трябва да се използва и в други политики, примерно кохезионните фондове, структурните фондове и така нататък. Може би Сроковете могат да бъдат малко по-кратки, две години, 4 години, а не 8. Може да започнем с това. Също така би следвало в бъдещето много ясно да очертаем и компетенциите на Олаф. Той има своя система за откриване на нередностите, а ние от наша страна трябва да формулираме едни ясни правила за възвръщане на неправомерно освоени суми от страните членки. Благодаря. Благодаря, господин Балчитис, госпожа Гресле и господин Скилакакис поискаха думата. Някой друг иска ли да се изкаже? Не, госпожа Гресле. Благодаря. Няколко въпроса, които искам да задам. А, може би не съм разбрала съвсем. Става въпрос за доклад, свързан с броя на нередностите. Те са се увеличили, но сега е добре, че има отчетност. Получаваме информация. Комисария изглежда е доволен и ще бъде по-доволен, ако още повече намалят нередностите. което става въпрос за предприсъединителната помощ, ниските нива на възстановяване, е, за които говори господин Балчитис, са България, Литва, Словения, три примера. Имаше Унгария, Чехия, Словения, 20% възстановени средства – изплатени неправомерно. Как се обясняват тези ниски нива на възстановяване? Какво ще направи комисията, за да подобри процента на възстановяване? Защото ако не се връщат обратно пари, няма и как да се изплащат средства. Разбирам, че това е тема, която вълнува всички и мисля, че всички осъзнавате за какво става въпрос. Няма нужда от превод дори. Освен това, каква система използвате за отчетността? Каква система използвате за управление на нередностите? Дали е само ИМС, както е известна тя? Комисията казва, че има напредък, но има пропуски. Испания, Франция, Ирландия, освен това. Какво е положението в тези страни? Испания, Франция, Ирландия. Изглежда те не сътрудничат както трябва. Има ли напредък от 29 септември насам? Какво правите по темата? Мисля, че е лесно да се принудят държавите членки да правят онова, което трябва. Третия ми въпрос. Разходите за селско стопанство. Испания, Франция, Германия, Великобритания. Много ниски нива на подозрителни случаи тук. Франция не отговаря на изискванията тук за класификация нито тази година, нито предишната. Факта, че броя на случаите е нисък, се дължи на броя на малките по своето число уведомления, така ли? Базата за данни, освен това, свързана с парламента, която датира от 2007 година. Знам, че не говорим за бюджетния регламент в момента, но по отношение на Олаф, какво трябва да се включи в базите данни? Какъв е опита? Дават ли държавите членки информация, която да влезе в тази база данни? Благодаря, Ингибор, господин Скила Какес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Виждам, че има подобрение по отношение на откриването на повече наредности. Част от подобрението се дължи на цикличния характер. Част от подобрението се дължи на по-добрите системи за управление. Аз съм съгласен, че има подобрение, но трябва да кажа, и това е бележка с политически характер, че би трябвало да осъзнаем, че за периода преди 2010 и 2011, а, или по-скоро във връзка с настоящия период, а не този период до 2010 година, търпението на нашите граждани е почти изчерпано поради мерките на крайни економии – Нека да не забравяме, че в по-слабите економики има невероятни мерки за ограничаване на разходите, така че онова, което трябва да направим е съвсем различно в момента, когато става въпрос за мерките за борба с измамите. Проблема е, че се осланяме единствено или основно на държавите членки. А начина по който те процедират не е единен. Има голяма асиметрия в онова, което те правят. Ние използваме обаче един метод, един аршин за всички и естествено, че много неща въобще не се измерват. Подобрение има, казвате, но не знаем на практика какъв е процента на измамите, нямаме добри средства за измерване на измамите и тъй като нямаме такива, не знаем всъщност дали има подобрение или всъщност влушение. Това е област, която е общо взето не е разчертана. Така че има нужда от много повече усилия от страна на комисията тук. Защо? Защото погрешното, неправомерното използване на европейски средства – не е добро за самите държави членки, които получават тези средства. Това не е добре за техните граждани. Аз ви казвам това като представител на страна, в която има проблеми. Това неправомерно използване на средства води до изкривена представа на гражданите относно обществения живот като цяло и освояването на, на финансите, въобще фискалната страна на, на обществения живот. Така че комисията трябва да отдели много повече внимание тук. Благодаря. Благодаря, колега. Цяла поредица от въпроси за комисаря. Може би някой от тях ще е- засегнете сега, на някой от тях ще дадете отговор по-късно в писмена форма. Моля ви да положите усилия. Комисар Шемета, ще се опитам да направя обобщение, да отговоря на някои от въпросите. В отговор на казаното от докладчика. Някои от въпросите са фундаментални. Например, кой за какво носи отговорност? Мисля, че е много важно да не се покажем в положение, в което цялата отговорност отива в комисията и държавите членки с отвързани ръце. На първо място, държавите членки носят отговорност относно гарантирането на това, че средствата се изразходват както трябва. Това е включено в законодателството и те трябва да носят такава отговорност. И аз ще бъда достатъчно строг и вече съм оповестил кои държави членки не правят необходимото в тази област, иначе не може комисията да се разрасне 5 или 10 пъти. Защото всички разбираме колко сложен е съюза и разбира се, че на ниво държави членки може да се справяме много по-добре, особено като знаем какво се случва. Аз мисля, че основната част от отговорността трябва да пада върху държавите членки и смятам, че с оглед на подобренията, които внасяме в момента по регламента за ОЛАВ, новата стратегия за борба с измамите, според която искаме от всички генерални дирекции да изготвят свои собствени стратегии, като поставяме ударението върху превенцията на измамите. Всичко това, според мен, ще доведе до достатъчно добри резултати. И се надявам следващата година да има и законодателно предложение за използването на наказателно-правни мерки, когато има измами. По този начин ще използваме и разпоредбите на Лисабонския договор в максимална степен. Основната отговорност, както казах, се падна на държавите членки. Когато става въпрос за законодателни инициативи, правим огромни крачки напред и се надявам, че предложенията на комисията ще бъдат приети от съвета и от парламента. По отношение на ниските нива на възстановяване на неправомерно изплатени средства. Когато отивам в държавите членки, не само, че обсъждам, но и публично заявявам, че има проблем с възстановяването на средства. Политическия натиск е важен инструмент. Например, когато посетих България и Румъния, публично заявих нещо подобно. Естествено, че Олаф оказва натиск, за да се възстановят тези средства, но има практически проблеми тук, защото ако на ниво бенефициенти средствата са изразходени, няма как те да се възстановят незабавно, защото бенефициента може да фалира. Така че трябва да се действа предпазливо, и ето защо има и забавяния понякога. Причините са обективни. Когато обаче няма обективни причини, ние оказваме натиск върху държавите членки. По отношение на системите за управление на нередностите и тези три държави членки, които в нашия доклад приканваме да действат. Доколкото знам, те вече са приложили системата. Те са свързани с системата. Това означава, че от следващата година те би трябвало да започнат да дават отчети относно използването на тази система – Естествено, че трябва да се гарантира качеството на отчетната информация и да се поговори малко повече по липсата на отчетна информация. Ние казваме това и е в доклада. Казваме, че има ниско ниво на докладване, недостатъчно докладване по отношение на измамите, Съответно подозираме, че има нещо нередно в системите на държавите членки и обръщаме внимание на тези държави членки, които докладват за твърде ниско ниво на нередности. За мен, например, тавана на грешките е всъщност ни, е, или на нередностите е нивото на грешките, реално установено от палатата. По предишния доклад казахме, че Сметната палата прави прогнозна оценка. Не възоснова на доклада, а възоснова на информацията, която палатата получава. Така че в идеалната ситуация нивото на измамите би трябвало да е на нивото на грешките което се определя от палатата. Това означава, че държавите членки докладват за всичко нередно, което се случва в тяхната страна. Това е важен елемент, според мен. И какъв беше последния въпрос относно базите данни? момента Олаф използва основно системи за управление на нередностите. Данните, постъпващи в Олаф, идват според различните специфични приложения на системата за управление. Има отчетност. Това е положението, което имаме в момента. Нашата цел е да има електронно отчитане на грешките. Благодаря. Благодаря. И накрая искам да дам думата на докладчика господин Бълчитес за заключителни слова. Румпей, нори е, комисаря, гана Благодаря на господин комисарят, който много открито отговори на всички въпроси, особено въпросите за отговорностите на комисията. Аз ще предам моите предложения, ще сондирам и мненията на моите колеги от Европейския парламент и е, считам, че комисията може да се възползва от правомощията си в е, борбата с е, измамите. Тя има немалко правомощия, така както има и в правомощия в областта на конкуренцията. А нашата Ние също тя може да изисква документи, да води разследвания, защото се е известно, че страните членки не винаги дават достатъчно информация, не предават всичко, всички документи, които имат на разположение. Аз ще се постарая възможно най-скоро да представя моят доклад. Мисля, че още в началото на януари значи, ще успея да го предам. Знам, че в момента е доста натварен графика ни преди коледа, но ще се върнем на темата и след новата година и в такъв смисъл искам да пожелая на всички приятни празници и да се надяваме, че в бъдеще ще можем и още по-ефективно да се борим с измамите в Европейският съюз. <laughs> Много благодаря. Е, е, е, Благодаря, колега Балчитис. Ще видим по отношение на доклада ви какви са крайните срокове. На 24 януари имаме едно заседание. Мисля, че раничко ни пожела весела коледа. Ще се видим на 18-19. Надявам се всички колеги да дойдат. Благодаря на господин комисаря, че прекара цялата сутрин с нас. Благодаря на колегите. Ще се видим скоро. Преминаваме към последната точка от нашето заседание. Шеста точка. Посещение на съвместна делегация с представители на комисиите в Кадараш, Франция. Там се разработва проектът ИТЕР. Много документи са предоставени, много са полезни. Важното е заключенията на 11-12 страница на английската версия на текста. Голямата част от, от участниците бяха от Комисията по бюджетен контрол, и проекта за ядреното сливане е много важен. Всички те смятат, че наистина има принадена стоеност този доклад, че финансирането не трябва да бъде прекратявано и че всичко трябва да се прави при конкретни условия на прозрачност, адекватна информация за взетите решения трябва да има пътна карта, трябва да има оценка на разходите на някакъв етап и редовно да се правят доклади за потребностите на проекта. Трябва да има пълна прозрачност, документите за вътрешен одит да бъдат на разположение. Няма да ви изчета всичко, но Вълшинството от колегите в резюме дават положителна оценка. Само зелената група имаше резерви. Представителя на ГОЕ едно ЕП, НПО също. Но това е. Бюджетната комисия ги прие и се предприяха мерки от същата комисия за предоставяне на допълнително финансиране за 2012-2013. Имате ли някакви бележки или да приемем документа, т.е. доклада и неговите заключения? Одобряваме ли го? Да. Добре. Официален доклад е вече този отчет от посещението. Следващото здание на 19 и 20 декември. Моля ви, бъдете дисциплинирани. И алата на заседанието. Има важни въпроси, които трябва да се обсъдят. Трябва да имаме мнозинство. Господин Майстат от ЕИБ ще бъде при нас за последен път, защото той ще бъде заменен от друг. Така че на 19 и 20 трябва да има максимален брой членове на комисията. Ако нямате нищо в точка разни, закрием заседанието. Моля онези, които нямат право да останат на стането на координаторите, да напуснат залата максимално бързо, за да проведем това заседание при закрити врата.